So, schönen guten Morgen allerseits. Ich begrüße alle recht herzlich zu unserer И така, добро утро на всички. Чувате ли ме? Питер. Петър. So, schon besser. Nochmal, schön gut. Е, сега вече е по-добре. Още веднъж от начало. Добър ден на всички, добре дошли на последният кръг от нашите обсъждания преди лятната вакансия. Имаме изтъкнати гости от Естония. Искам да приветствам господин Евгений Осиновски, министр на труда и здравеопазването и неговата колега, госпожа Кая Ива, министр на, на социалните грижи. В тази точка от дневния ред ще представим програмата на председателството на а, съвета. Предвижда се до 10.30 да продължим, като започнем с изказване на госпожа Ива и след това ще чуем и господин Осиновски. Ако се справите с 5 минути, ще е чудесно, но така или иначе мисля, че ще имаме време, ако малко просрочите. Заповядайте. Head colleague. Господин председател, колеги, благодаря ви за предоставената възможност да представя плановете и приоритетите на естонското председателство пред вашата комисия. Социалните грижи са моят ресор Както казах, социалните грижи са моя ресор и е, затова ще се спра само на тази част от въпросите. Колегата ми ще продължи. Нашия девиз е единство и равновесие. С други думи, нашата цел е да запазим единството на Европа. Европа да е единна с балансирани ценности, идеи и действия. В областта на социалната политика бихме искали Европейския съюз да е единен с грижа към всеки отделен гражданин. Това е споделена отговорност, която има първостепенно значение, особено днес. Вярата в приноса на Европейския съюз към а, общото благо – напоследък се разклаща. Именно за това има толкова а, голямо значение тази наша споделена ценност и приоритетът ни да подкрепяме свободното движение на хората. Ако хората не могат а, да се придвижват, да работят, да се установят свободно, в Европейския съюз, ние ще изневерим на ценностите си за това. Ние а, настояваме за актуализация на регламента за социалната закрила. Обстоятелствата се променят и за това трябва да бъдат по-лесни, по-разбираеми, по-изпълними и прозрачни действащите норми. Малтийското председателство започна обсъждания в съвета по два доста щекотливи въпроса. Първо, равнопоставеността по отношение на социалните плащания и приложимото право. И двете теми са много сложни и много деликатни. Трябва да сме сигурни, че ще сме постигнали е, справедливо е, и ясно споразумение накрая. Малтийското председателство започна работа по този въпрос. Ние ще продължим. Дългосрочните грижи и семейните надбавки са темите, по които ние ще продължим със същата тема. Също така, в нашето председателство желаем да постигнем споразумение в съвета по тези четири въпроса. Искаме нормите да са разбираеми и прозрачни. И формулировките трябва да го отразят. Уважаеми колеги, никога а, няма да можем да кажем, че сме постигнали а, справедлив Европейския съюз, ако не се обърне внимание на всеки гражданин, особено сега с застаряването на населението, трябва да обърнем внимание на хората с увреждания, на хората с специфични потребности. Тук аз не говоря за абстрактни потребности, аз говоря за реални, всекидневни решения. Тук говоря за инициативата във връзка с директивата за достъпността на основата на Конвенцията на ООН за правата на човека с увреждания. Знаем, че ще бъдат сложни обсъжданията. От една страна трябва да гарантираме правата на хората с увреждания, за да им дадем възможност да водят самостоятелен живот и да участват пълноценно в обществения живот, да вземат самостоятелни решения. От друга страна, трябва да се е, стремим да прилагаме само съразмерни изисквания върху предприятията и работодателите и да гарантираме свободното движение на стоки и услуги. Вярваме, че е възможно да се постигне компромис. Добрата воля и желанието за сътрудничество на държавите членки ще ни помогнат да постигнем споразумение в съвета. На 12 и 13 октомври в Талин ще има експертна конференция посветена на прехода от институционална към деинституционална грижа в общността. Ще бъдат разменени становища, ще има обмяна на опит и познания – както и добри решения, които ще помогнат а, да се осигури достоен и самостоятелен живот на хората с увреждания. Ще бъдат прияти заключения на съвета. В заключение, пак искам да ви напомня девиза ни. Единство чрез равновесие. Уважаеми колеги, през председателството, което поема Естония, ще постигне успех само ако партньорите са готови да направят компромис. Надявам се, че ще бъде съзидателно нашето сътрудничество и пожелавам успех по време на нашето председателство на всички. Благодаря, благодаря, госпожо министър. Сега господин Осиновски. Ladies and gentlemen, um, following what my colleague already said, um, I'll... Благодаря, Господин председател, аз ще говоря малко повече за приоритетите в сферата на заетостта и в социалната сфера. Както чухте от министър Ива, изключително важно е да има равни възможности за всички. Това е основен приоритет за нашето председателство. Ние мислим за социална Европа в контекста на цифровото общество, тъй като то е предварително условие за новаторска Европа, който е друг хоризонтален приоритет за естонското председателство. По отношение на заетостта, съсредоточили сме усилията си върху мобилността на трудовата ръка и се надяваме да постигнем съгласие в съвета по директивата за командироване на работниците. Надяваме се да постигнем баланс от една страна между правата на командированите работници и от другата страна свободата на компаниите да предоставят услуги на европейския пазар. Доста трудно е това досие, както знаете всички вие и то наистина е в сърцевината на европейската идея, тъй като тук има две основни ценности – свободното придвижване на хора и социална закрила от друга страна на работниците. И е необходимо да намерим правилното равновесие между тези две ценности. Заедно с с колегите ще продължим работата на Малтийското председателство, ще запълним съществуващите пропуски, се надяваме да стигнем до компромис, който да бъде пряко приложим и на място. Ние сме амбициозни по отношение на целите си и се надяваме да постигнем споразумение в съвета до октомври и заседанието на съвета ЕПСКО. Тогава ще можем да започнем и преговорите с вас. Технологичната трансформация оказва все по-голям ефект върху нашите общества. Ето защо приветстваме предложението на Европейската комисия за Европейския стълб за социални права. Този стълб дава на нашите граждани ясна представа за силите и идеята на Европа. Много от тези права вече съществуват в някои държави членки, но не всички. Ето защо не трябва да се страхуваме да продължим напред, защото не може да има устойчив растеж, ако няма равни възможности за всички и адекватна социална грижа. Бихме искали да продължим дискусиите по стълба на политическо равнище в съвета. Надявам се, че Европейският парламент е също толкова амбициозен, колкото и ние, и че заедно с Европейската комисия ще можем да подпишем споразумението преди края на тази година. За да има равни възможности за всички на трудовия пазар, е важно Европейския съюз да стимулира мерки, които да позволят да се съчетае работния и семейния живот. Тези мерки трябва е, да са на лице, защото те ще дадат възможност и на жените по-добре да участват на трудовия пазар и същевременно да участват в семейния живот. В този контекст, по време на естонското председателство, ще започнем първите дискусии по амбициозната проектодиректива за съчетаването на професионалния и семейния живот. Тази тема ще бъде обект на дискусия и на неофициалната среща на европейските министри на заедостта, социалните грижи, която ще се проведе в Талин през юли. Разбира се, ще отчетем и съществуването на нови методи на работа и новите видове семейства. Не трябва да забравяме качеството на работния ни живот и отношенията с колегите в работата. В момента има няколко недовършени предложения, по които текат преговори относно, например, карциногените и мутагените. Европейския парламент и държавите членки имат големи разногласия в това отношение. Важно е както работниците, така и работодателите, но и властимащите да внесат необходимите промени в економиката и на трудовия пазар. Всичко това ще бъде обсъдено на следващата конференция на високо равнище Бъдещето на работното място, която ще се проведе на 13-14 септември в Талин. На базата на дискусиите Европейското председателство ще изготви заключение на съвета в това отношение. За всички тези задачи, които ни предстоят, сигурни сме, разполагаме с вашата подкрепа. За да има добра политика, тя трябва да се базира на правилният анализ. Европейските агенции също ни помагат, за да постигнем амбициозните си цели. Имаме предложения, които засягат пряко и тях. Очакваме скоро Европейския парламент да изготви позицията си по отношение на агенциите, за да може да започнем тристранните срещи. Същевременно бихме искали да разгледаме възможността за придвижването на досието напред като цялостен пакет. Разбира се, разчитаме на вашата гъвкавост, тъй като тя е от съществено значение за постигането на компромис. Скъпи колеги, в рамките на нашето председателство – ще има доста важни и откровено казани трудни досиета на масата за преговори. Заедно с колегите ще направим всичко възможно, за да постигнем конкретни резултати по време на нашето председателство. Благодаря ви. Благодаря ви, господин министър. По принцип, в рамките на нашата комисия най-напред изслушваме координаторите на политическите групи, след което даваме думата на останалите членове на парламента, които желаят да зададат въпрос. Разбира се, ще се опитаме да групираме отговорите. Тоест, нека да чуем най-напред няколко въпроса от ТНП. Дейвид Каза има думата. Morning, Благодаря, господин председател. Добър ден, господин министр. Благодаря и на двама ви за вашата председа... презентации. Вашето председателство се провежда в един ключов за Европа момент. Европа трябва да докаже, че е постигнала резултати в областта на заедостта, образованието, мобилността. Е, Европа да бъде мястото, където да бъдем горди от една страна, че имаме много социални придобивки и най-добрият социален модел. Тоест, трябва да продължиме да защитаваме ценностите залегнали в нашите договори, но за това трябва да устояваме на нашите ценности в областта на солидарността. Вашият девиз единство чрез равновесие много ми допада. Но знаеме, че Надявам се, че по време на вашето председателство ще бъде обърнато внимание не само на техническите аспекти на различните проблеми, но и на политическите, за да можем да постигнем необходимите и желани резултати. Агнес Кюриус от името на социалисти. Благодаря за това, че ни представихте вашата работна програма. Аз също харесвам много вашият девиз. Защото това е наистина е една трудна задача. Всички ние търсиме начин да запазим единството и същевременно равновесието би. А, бих искала първо да ви поздравя за успешното приключване на трилога по карциногените. Е, вие започвате наистина много силно, приключвайки преговорите по тази директива. Това беше първото. Второ, както каза колегата Каса, в момента се намираме в, в един много а, особен, изключителен момент за Европа. Време е да покажем, че сме постигнали резултати и по-специално в областта на социалната Европа. Крайно време е да покажем, че е, рейтинг, социалния рейтинг на Европа е едно тройно А. Надяваме се, че заключенията на съвета относно директивата за командированите през октомври ще бъдат успешни. Имам и въпрос свързан с финансирането на Европейският корпус за солидарност. Предполагам, че това е един въпрос, с който вашето председателство ще се занимае. За момента този проект не разполага с така наречени свежи средства, което означава, че най-вероятно ще трябва да се трансферират средства от други социални проекти, на които обаче ние също много държим. Така че а, как а, според вас ще се финансира този проект? Благодаря ви. Екаре, госпожа Макентайр. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви, много се радвам, че днес сте тук след нас. След колегите, които говориха преди мен, също искам да приветствам девизът на вашето председателство – единство чрез равновесие. Особено в областта на трудовото законодателство. Равновесието, балансираността е основна цел, към която трябва да се стремим – Приветствам идеята ви да се приемат разбираеми норми. Аз имам опит в управляване на а, малко предприятие и зная, че идеалното положение за малките предприятия, правилата да са прости и ясни, да не се губи време в тълкуването им или а, за, да се плаща на консултанти, които да дадат юридически съвет по тълкуването им. Необходима е правна сигурност, така че е, да не се получи неволно нарушаване на закона. Вие изброихте няколко конкретни досиета, включително и предложението за командираването на работниците. По тази тема определено ни трябват разбираеми ясни норми. По тази тема също така трябва да осигурим единството на разнообразните европейски страни, които имат своите особености, своите е, гледни точки. Много интересно е, че тъкмо Естония поема председателството в този момент защото боя се, че всички сме изправени пред опасността от разделение между по-новите и, честно казано, по-малки държави и страните а, на Запад, които са по-големи, с по-високи доходи на населението. И много хубаво е, че има представител на по-новите държави членки, която поема сега председателството, за да се постигне това равновесие между изтока и запада, като същевременно се запази единството и се постигнат целите на директивата за командироването, която да можем да прилагаме всички. Благодаря. Благодаря. Chair. I will just give time to my coordinator to prepare for the next uh, round, for the next question. Е, госпожа е, Мартина Длабайова е, от името на АЛДЕ. Благодаря ви много. Изправени сте пред големи предизвикателства и то в един нелек за Европа момент. Започвате много добре, гласът ви вече се чува, Вашият екип работи много добре за вашите приоритети. Бяхме информирани много преди да започне председателството ви. Ще е, продължа от там, е, докъдето стигнаха колегите ми. Господин Осиновски е, посочи предложението за командироването на работниците и съответната директива. Аз съм от по-нова държава членка, която е по-малка, това е Чехия. Вие самият в момента сте командирован в Брюксел. Надявам се да не сте се сблъскали с затруднения, е, когато сте е, пристигнали в Белгия. Боя се, че нещата могат да се влушат в бъдеще. Вие казахте, че ще изслушате и двете страни. Много се радвам, е, че Естония ще бъде посредник в този дебат, защото тя е добър посредник, за да чуе и двете страни да постигне един балансиран подход. Сигурна съм, че вие ще отчетете различните гласове в съвета. Това беше посочено и от госпожа Ива. Радвам се, че посочихте свободното движение на хора, стоки и услуги като основен приоритет. И това има връзка с, паспор, с транспорта, защото пакета за мобилността има отношение към това досие. Имам въпрос към госпожа Кая Ива за координирането в социалното осигуряване. Често говорим за заплащането и неговите условия и нормите в тази връзка, но също толкова важно е как ги прилагаме. Дали ще предложите някои цифрови решения – в социалната сфера, за да има обмен на данни между държавите членки, за социално осигурените лица, за потока средства. В Естония цифровизацията и иновациите са много напреднали. Не бива да се боим от тях. Те са бъдещето и затова Естония за нас е, е добър пример и може да предложи някои нови решения за заедостта, координирането на социално-осигурителните системи и за обмен на добра практика, защото сигурно имате положителен опит. Имам късмета. Е, съветникът ми е да бъде отличен естонец. И така като обединим уменията на Естония и Чехия, ще постигнем отлични резултати. Благодаря. Сега от името на ГОЕ давам думата на координатора. Добър ден. Благодаря. Първо искам да ви благодаря и се радвам, че имаме възможност да чуеме от вас какви са приоритетите на естонското председателство. Първо, социалния стълб. Знаеме, че на сега социалния стълб е едно политическо твърдение, което обаче няма никакво, никаква правна основа и докато то не намери своето място в нормативната уредба, няма да, няма да може да бъде у, осъществено. Същевременно не, не, не, не ни трябва Европа, която да се движи на различни скорости. За това искам да ви попитам. Смятате ли, че е възможно Европейският съюз да стане страна по евро, свето, на, раз, на социална, Европейската социална харта и да стане страна по основните международни договори. Бих искала да знам също така дали предвиждате някакви ини, инициативи за утвърждаване на рамката за диалога между социалните партньори и колективното трудово договаряне. Също така, що се отнася до директивата за командированите работници. Смятате ли, че може да, да се получи някакво равновесие между а, изискванията на единния пазар и правата на командированите трудещи се, като, им, като тази директива трябва преди всичко да има за цел да защитава техните права. Същевременно сме свидетели на това, че държавите членки не са транс, транс, транспонирали а, директивата и съответните нейни разпоредби или са ги транспонирали по един абсолютно неадекватен начин. Ще говоря на латвийски. Бих искала да ви пожелая всичко най-добро за следващите 6 месеца и вашето и нашето председателство. Вашето председателство. Бих искал да дам задам въпрос на госпожа Кия. Не знам дали правилно съм разбрала в от превода, но вие казахте, че е, вашата цел е да осигурите еднакво предоставяне на социални надбавки. Можете ли да ми кажете какво точно имате предвид? Е, и също така бих искал да знам какво е, е вашето отношение по въпроса, свързан с минимално възнаграждение и минимални доходи. Това е един въпрос, който ние много кратно сме поставили, но за съжаление ком... комисията а, отказва да излезе с предложение по въпроса. Вие споменахте директивата за командированите работници. И тази директива има пряко отношение и е пряко свързана с така нареченото универсално възнаграждение или минимално възнаграждение. В моята страна, в Латвия, минималната заплата е пет пъти по-малка от минималната заплата в Люксембург. Не знам какво е съотношението, но вероятно същото между заплатите в Естония и в Люксембург. Така че а, това не може да да ни доведе до известно противоречиво прилагане на директивата за командированите работници директивата призовава за равно възнаграждение, еднакво възнаграждение за еднакво извършен труд или за равен труд, но как може да се постигне това в предвид раз, разли, разликите в стандарта на живот в отделните държави членки. Господин Осиновски. Вие споменахте за баланса между професионалният и семейният живот. Първото предложение на Европейската комисия съдържа и добри, и малко по-малко добри е, страни, но има и известни е, аспекти, които не са много ясни, като например е, продължителността на отпуската по майчинство и отпуска за отглеждане на деца, които могат да се вземат и от бащите. Бихме искали да видим какво е вашето отношение по въпрос. А, нямаме представители на ИФ-1, няма и представител на ИНФ, така че сега ще се обърна към нашите гости, които да, да отговорят на въпросите, които им бяха зададени. Благодаря, благодаря много за подкрепата, която изразихте за нашето току-що започващо председателство. Искам да ви благодаря за коментарите и въпросите, на които ще се постарая да отговоря. Първо, общия въпрос по това как ще преодолеем трудностите и как ще постигнем споразумение по трудните въпроси, като например координацията на социално-осигурителните системи. С нашите партньори в триото България и Австрия свършихме добра работа. Всички ние искаме единен подход към координирането на социалното осигуряване, така че към юни 2018 година да имаме споразумение и през юли на същата година да започнем обсъжданията в съвета. Възнамеряваме да изслушаме всички страни, така че текстовете да бъдат разбираеми, еднозначно тълкувани и всички да носят отговорно тяхното изпълнение. Също така искаме правните основания да бъдат ясно разграничени, за да можем да постигнем конкретен напредък по всяко досие. Имаше много сполучлив въпрос за цифровите решения, които биха могли да се използват за обмен на данни и за координация. Наистина имаме система за обмен на данни. По време на председателството ни ще имаме семинар с експерти. Ще бъдат обсъдени възможностите за обмен на данни и решенията, които могат да се използват по-широко. Защото именно чрез електронната система грешките се свеждат до минимум, същото се отнася и до измамите. За минималната заплата трябва да кажа, че изобщо не съм споменавала минимална заплата. Когато говорих за равни възможности, имах предвид равни възможности за достъп до придобиване на права в социално-осигурителната осигурителните системи на различните страни, така че да могат хората да упражняват придобитите права. Жалко е, че голяма част от населението ни е изложено на риска от социално изключване и целият въпрос за социалното включване е част от е, процеса на европейския семестър. Социалните въпроси звучат все по-отчетливо в общественото пространство напоследък. И аз е, приветствам тази тенденция. Много съм доволна, че в хода на европейския семестър държавите членки изпълняват препоръките, които отразяват особеностите на положението от тях и така препоръките могат да бъдат по-лесно изпълнени. Социалният стълб е правото на минимален доход – също бяха поставени като въпрос. Това е въп... тема, по която има национална компетентност, както минималния доход, така и общественото осигуряване. Държавите членки се намират в различно положение в тази област. Независимо от това, е много важно държавите членки да имат схеми за гарантиране на минималния доход, с ясно определен гарантиран прак. Според мен отговорих на въпросите ви. Ако съм пропуснала нещо, с удоволствие ще допълня отговор. Благодаря, господин Осиновски. Имате думата. Благодаря ви за въпросите. Ще се опитам да отговоря, доколкото ми е възможно, на всички тях. Първо, на въпроса за отпуска по майчинство. Мисля, че предложението е амбициозно. Ние го приветстваме. Ще започнем дискусиите по досието по време на нашето председателство. Както знаете, обаче трудно е да предрешим резултата от преговорите в съвета. Ще работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент по това досие, за да може колкото се може по-бързо да отбележим напредък. Имаше въпрос от госпожа Унгариус за солидарността. Ние подкрепяме високо амбициозните цели по това досие и разбира се, разчитаме на доброто сътрудничество на парламента. Финансирането е изключително важен момент и този въпрос бе повдиган многократно. Отговорът на този въпрос обаче не е в моя ресор. Всичко зависи от решението на съвета. На въпроса за командироването на работниците. Както вече упоменах, доста разнопосочни са мненията на политическо равнище в това отношение. Държавите членки съвсем разбираемо ценят свободното предоставяне на услугите, тъй като това е основополагащ принцип. Но същевременно трябва да има а, равно третиране на всички компании, които участват на пазара. Единният пазар изисква да има и социална закрила на работниците, когато те предоставят услуги и когато са командировани задълбочено по време на предишните три председателства бе обсъждан този основополагащ принцип, както в съвета, така и тук в парламента. И ние ще трябва да надградим над постигнатото от нашите предшественици и да постигнем компромис, тъй като това е важно за всички ни. Това ще изисква компромис от всяка една страна в преговорите, защото ако до края на мандата тази директива не бъде приложена, а именно преди 2019 година, рисковете са високи. През октомври на съвета ЕПСКО ще обсъдим положението с тази директива. Тя е приоритет за нас. Не зная дали в крайна сметка някой ще бъде удовлетворен от резултата, но той ще бъде компромис, до който е важно да стигнем. Сега ще премина към по-общите въпроси, повдигнати от господин Каза и останалите за единството, на Европейския съюз. Някой упомена разделението на стари и нови държави членки. Много по-важно е да имаме политическо единство, отколкото да бъдем единодушни за техническите подробности. Понякога Погрешно биваме карани да избираме между европейският интерес и интереса на държавите членки. Защото в крайна сметка европейският интерес е в интерес на всички ни, включително и в интерес на държавите членки. миналото. Преминахме през трудни времена. От 10 години се лашкаме от една криза в друга, което ни постави под натиск. И това доста стесни вижданията за политиката на европейско равнище. Аз обаче съм оптимист. Важно е да се възползваме от всяка възможност, е, за да продължим напред с европейския проект. Необходимо е да бъдем по-единни. Така че нека да се възползваме от тази възможност и да започнем да работим. Благодаря ви, господин министър. Сега ще преминем към е, втория кръг от въпроси и отговори. Томас Ман е пръв. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Господин Осиновски, мога само да подкрепя казаното от вас. Ние възлагаме големи надежди на естонското председателство. на пленарната сесия в Страсбург, мисля, че ви го доказахме, тъй като бяхме многобройни в залата. Това наистина е една рядка възможност. господин Тръмп и госпожа Мейси споделиха а, наградата Карал Велики и всички ние допринесохме все пак за техния успех. Жалко е, че британците решиха да напуснат Европейския съюз. Необходимо е да бъдем по-единни в Европа. Само така ще можем да стигнем до необходимите решения. Вие говорихте за цифровото общество. Искам и се в това отношение да има конкретни проекти. Не е достатъчно просто да мислим за тях. А, нека и да направим нещо. Как ще изглеждат а, бъдещите ни проекти? Много от нас отидоха в Силиконовата долина, за да видят а, как стоят нещата там, за да почерпим идеи. На следващо място, стълба за социални права. Непрекъснато изричаме хубави думи а, и навлизаме в правомощията на държавите членки. Необходимо е обаче да намерим правилния баланс. Нека да бъдем сериозни. Проведете сериозни дискусии вие от ваша страна така че темите да бъдат обсъдени без обаче те да изключват и мнението на гражданите. Не трябва да има разделение на изток и на запад. Чухме обаче мнението на докладчика по досието за командированите работници в това отношение. Работете с страст и съм сигурен, че ще постигнем добри резултати. Елизабет Морен Шартие. Благодаря, господин председател, госпожо и господин министър. Пожелавам ви успех по време на вашето председателство. Наистина възлагаме големи надежди на него. И най-вече по отношение на работата ви по досието, за което отговарям заедно с колегата Унгериус, както и с всички докладчици в Сянка, защото всяка една политическа група играе изключително важна роля, за да може да изградим това единство, за което вие говорихте. Това е необходимо и за да преодолеем разделенията, тъй като те са част от миналото, те не са част от бъдещето. Европа на бъдещето е Европа на единство между изтока и запада. Вие говорихте за единство, очакваме го. Тук в Европейския парламент правим всичко, за да изградим този а, дух на работа с цел постигане на компромис. Да не забравяме обаче съвета. Сега е, вие отговаряте в рамките на няколко месеца за това, което се случва там. Така че ви умолявам е, да не забравяте следното. Първо, графика на работа. За малко да стигнем до споразумение през юни по време на Малтийското председателство. Може ли днес, тук пред нас, вие да поемете ангажимент, че в съвета ще има споразумение през октомври? Защото всяко увъртане от страна на съвета изпраща лош сигнал за европейското единство. Второ, колежката Гериус, която е съдокладчик, каза, че ще започнете тристранните срещи. Аз обаче искам нещо много повече от вас. Искам тристранните срещи да приключат. Тристранни срещи между парламента и съвета и това да стане по време на вашето председателство, защото именно това е важно и то ще даде надежда на европейските граждани. Европа днес трябва да завие по пътя към социална Европа. Чухте и останалите колеги. Социалният стълб е този, който изграждаме в момента. Разбира се, правното основание от 96-та година, то е свързано с свободно предоставяне на услуги. Но днес всички наши граждани очакват на европейско равнище да се заемем с проблеми с заетостта. Затова е изключително важно да говорим за социална Европа. Та, за графика ви моля, за приключването на тристранните а, е, срещи и за социалното измерение на Европа. Това са трите области, в които ви пожелавам успех по време на вашето председателство. Благодаря ви. Е, Благодаря, господин председател. Добре дошли госпожо и господин министър. Радвам се, че ви виждам отново и се надявам, че това няма да е последният ни разговор. Искам да, да ви задам един практически въпрос. Всички сме едини. Дадахме си сметка всички, че ако ако искаме да изградиме социална Европа, трябва да промениме политиката си. Е, предстоят ни избори и не можем да продължим така и не можем само да работиме за економическите елити. Затова всички сме единни и на едно мнение. Но, хората го знаят. Но, нали, от, от една страна се говори много за Европа, така и иначе романтичната Европа, но за нас е важно да постигнем конкретни резултати. Има съобщение на комисията с план, програма за утвърждаване на социалните норми, социалните ценности и така нататък. Но хората искат конкретни резултати. Мисля, аз лично мяс, мяс, смятам, че комисията сбърка, защото започна с нещо, което не е, засяга 75% от е, работещите. Но най-вероятно имаше политически и други е, причини за това готови ли сте да изискате от съвете да, да създаде или приеме някакъв план за действие, който обаче да бъде реалистичен, а не просто да си говорим за Европа, в който да са включени въпроси, които засягат всички, като например минималното възнаграждение, като например създаване на работни места и ефективно използване на ЕФСИ. Защото за липсата на заетост е основното, основната причина за неравенство и дискриминация. Конкретни мерки за борба с бедността. Тоест, конкретни мерки за решаване на проблемите за да можем наистина до 2019 година да предложим нещо конкретно на хората, а не просто едни общи съобщения, декларация. Всичко това е много хубаво, но необходимо е нещо конкретно. Просто да кажем, до 2019 година ще постигнем следното. Борба с бедността, минимално възнаграждение – която минималното възнаграждение, което няма нищо общо с минимална заплата. Нищо общо. Повтарям го още веднъж. И просто можете ли просто да накарате съвета да се заеме с конкретни въпроси? Поемате ли отговорност от това? Клод е Рулен. Благодаря, господин председател. Благодаря господин министър, госпожа министър, вашето председателство е в много сложен, изключителен момент. Ще имате много работа, но много задачи се поставят и на нашата комисия. Е, Европа е изправена пред огромни проблеми, огромни проблеми, които ще бъдат и още по-големи поради Брексита. Но европейските граждани се обръщат гръб на европейският проект, защото смятат, че Европа е твърде далече от техните грижи, от тяхната загриженост. Каква, е, какви са грижите, какви са проблемите на хората? Това е а, е, тяхната а, е, труда, работа, заетост и со, а, социална защита закрила, както и възможността да се приспособят към нуждите на пазара към новите форми на заетост. Затова е необходимо да има социален стълб. Това е един прозорец, който се отваря, но този прозорец не трябва да остане отворен, а да се превърне в нещо конкретно. В противен случай ще се превърне в едно течение а, на въздуха, което само ще а, разочарова още веднъж нашите граждани. Представителите на предприятия, социалните партньори, представителите на трудещите се, са унези, които ще ви помогнат да, постигнат, да се постигнат компромиси, но не просто компромиси, а и твърди компромиси, които ще ни дадат възможност да изградим бъдещето госпожа Яна Том. Благодаря, господин председател. Много е странно. Да. Не искам да ви задавам а, въпроси, но всяко председателство очакваме да свърши много, но не се тревожете. Ние раз... А, говорихме с, с, с, с, с Енрике по конкретни въпроси в пошалната въпрос и предимно въпросите свързани с субсидирността. Кои са, кои са според вас проблемите, които не, няма да бъдат много спорни? Най-вероятно това няма да е минималното възнаграждение. Къде смятате, че а, ще се постигне съгласие, че има добра воля от страна на всички. В, по, по кой проблем смятате, че ще се постигне някакво съгласие? Абсолютно съм съгласна с а, Мартина, която каза, че Испа, е, Естония може много да сподели с нас има много добри практики, свързани с електронното правителство, с цифровизацията. Е, очакваме да споделите тези добри практики и ви пожелавам всичко най-добро. Джин Ламберт. Um, to... Благодаря. Искам да поставя няколко малко по-различни въпроси. Току-що беше спомената синята а, карта, която дава право на престой и работа на високо квалифицирани специалисти. Може би това е въпрос в ресора на ПВР, но как смятате, че от страна на политиката по заетостта може да се даде принос в тристранните разговори? които се надяваме да започнат в близко бъдеще, защото трудовата миграция, когато се обсъжда, по-скоро се обръща внимание на бариерите пред достъпа до този пазар, отколкото предимствата от свободното навлизане в него. За това ще ви бъда благодарна за вашето виждане как политиката в областта на заетостта може да допринесе по този въпрос. Второ, тук много се говореше за лидерство. Европейският съюз а, наистина играе водеща роля, примерно в борбата срещу измененията на климата. Как виждате водещата роля на Европейския съюз под вашето естонско председателство за една зелена и справедлива Европа? Това нееднократно се подчертава в различни изявления. Силно се интересувам как вие ще включите трудовото измерение в тази голяма тема. За тази промяна, за прехода, трябва да се постигне много повече, за да можем да достигнем високите позиции, които заемаме по отношение на измененията на климата. За сигурни работни места и, и за подготвяне на работниците за прехода. Благодаря. Благодаря. Няма други записали се за изказване на този етап. Затова мисля, че можем да приключим с този кръг въпроси и да дадем думата на министрите да отговорят в реда, в който те желаят. Благодаря, колеги. Още веднъж ви благодаря за изразената подкрепа и за поставените въпроси. Съгласна съм, че не са леки времената, но те създават възможности. Възможности е да оценим стойността на единството и вероятно това ще насърчи държавите членки и всички заинтересовани страни – да постигнат нещо конкретно. Ние имаме поредица инициативи на председателството, като например социалните права. Надяваме се, че тези инициативи ще донесат нещо ново и важно и полезно. Социалните инициативи имат първостепенно значение, защото гражданите лесно разбират социалната тематика и колкото по-добре е, държавите членки се справят е, с социалните въпроси, толкова по-голямо е доверието в правителствата и в Европа. Наш дълг е да работим в тази посока. Що се отнася до положителните примери, за това какво може да се постигне в тези трудни времена на разединение. Прави сте, че не е лесно да открием такива примери. Регламента за координиране, примерно, ни дава известни възможности в тази посока. Индивидуалните права на родителите с малки деца, вероятно са тема, по която по-лесно може да се постигне споразумение. По време на председателството ми се иска да постигнем обмен на практически опит. На практика да покажем какво е възможно да се направи. Да покажем един нов начин на мислене в взаимодействието между държавите членки. Като част от стълба за социалните права започваме консултация за достъпа до социални грижи. Очакваме да видим плодовете от тези консултации в последствие. Европейския стълб на социалните права включва и правото на минимален доход. Затова неизбежно ще стигнем до този въпрос. Това е от мен. Сега давам думата на колегата. Thank you very much. Uh, concerning the question of uh, uh, posting of uh, workers' timetable, as I said... We... Благодаря много, благодаря, че поставихте uh, въпроса за графика. Надявам се до октомври да бъде уточнен общия подход. Ние, разбира се, нямаме нищо против да приключим с тристранните разговори, но през октомври на съвета ЕПСКО е добре да се оговори общия подход. По-нататък следим много отблизо работата и в други области, включително и ПВР. Поддържаме контакт с министрите в тази област, но не възнамеряваме този въпрос да бъде поставен в формата ЕПСКО. Много голямо значение има прехода и иновациите – цифровите технологии да могат да достигнат до социалната сфера. Изключително важно е това и за економиката, и за социалната сфера. И в известни отношения може да се очаква намаляване на равнището на а, социална осигуреност за някой. И тук регионалната политика може да изиграе голяма роля, защото някои водещи региони на старата економика могат да се окажат изоставащи в новата економика. Това са големи предизвикателства, които Естония трябва да поеме Много държим на цифровите иновации, но същевременно ни трябва нова конфигурация на социалната политика, за да бъде тя адекватна на предизвикателствата, които поставя цифровото общество. Именно това трябва да постигнем на европейско равнище и затова ни обръщаме внимание на цифровия единен пазар и свободното движение на данни – така че всеки европейски гражданин да може да се възползва от новите технологии. Като в същото време много е важно да помислим какво трябва да се направи от социална гледна точка, за да има достатъчна защита на гражданите и е, да се гарантира успешния им преход към новото. Може би това е стимул за единство на техническо равнище. Може да се обсъжда въпроса дали социалния стълб е, е много амбициозен, прекалено амбициозен, недостатъчно амбициозен, но ако ценностите са сгрешени поначало, ако не са споделени от всички държави членки, то тогава не може да се върви напред. Ето защо е необходим политически ангажимент на Европейския съюз като основа за единение в бъдещите ни разговори. Благодаря. Фрау министрин Ива, Herr Осиновски, Osinovski, recht herzlichen Dank и Ihre дискусион. Благодаря ви наистина за времето, което ни отделихте, както и за проведения дебат. Вие ни представихте приоритетите за вашето председателство и всичко, което казахте, ни беше изключително полезно. От това, което прочитам тук, виждам, че естонското председателство е работило много в нашия ресор ще бъдат взети важни решения, които ще позволят на Европа да, продължа, да продължи напред. Ще цитирам два конкретни примера по отношение на социалните права. Никой не знае как ще изглежда тази декларация или това съобщение – Надявам се, че мога да разчитам на вашата а, подкрепа. Уверявам ви, че вие може да разчитате на подкрепата на нашата комисия. Не трябва социалните права да бъдат само изявления, хубави думи и а, да се останат само такива. Нека думите да се превърнат в дела. Има едно недоразумение с държавите членки. В случай не става въпрос държавите членки, които предлагат ниска социална закрила, да достигнат нивото на останалите държави. Не, в случаят говорим за въвеждането на едни минимални стандарти – за да може социалното измерение на Европа да бъде усетено от всички европейски граждани. Той ще вървим към конвергенция. Всичко, което може да обслужи а, интересите на социалния стълб, а, ще помогне за тази цел. На следващо място, за командироването на работниците. В това отношение положението действително е трудно. Все още има доста неизяснени проблеми, които ще бъдат обсъдени на съвета ЕПСКО. Не желаем технически да уреждаме възнаграждението на работниците. Не изискваме и еднакво заплащане за всички европейски граждани. Сигурен съм, че колегите Ролан и Агню ще се съгласят. Можем да подложим на обсъждане минималното възнаграждение. Е, но в никакъв случай тук не става въпрос за въвеждане на такова в цяла Европа. Всъщност, когато говорим за минимални доходи, това вече е нещо различно. И аз ще се радвам, ако заедно с естонското председателство обсъдим не минимални доходи за всички европейски граждани, а за минимални доходи и минимално възнаграждение на национално равнище. Това е необходимо, за да може хората да бъдат защитени от бедността. Дебата ще отчете интересите на обществото и на най-необлагодетелстваните негови граждани. Ако можем да пренасочим дискусията в този дух, то аз изключително много ще се радвам на вашето председателство. Уверявам ви, че може да разчитате на нашата подкрепа в Комисията по заетост. Доста работа ни очаква, за да не оставим Европа да затъне. Благодаря ви, госпожо и господин министр. So, dann haben wir etwas Zeit, bevor wir fortsetzen können. Благодаря ви. Остава ни още малко време, преди да продължим нататък. Пожелавам на всички, които си тръгват, приятна а, вакансия. Аз съм сред напускащите, така че благодаря на всички за сътрудничеството, приятна работа и хубаво лято. Okay, friends, we'll start the meeting. Скъпи приятели, започваме изслушването. Най-напред бих искала да приветствам с добре дошли тези от вас, които са тук, както и тези, които отсъстват. Това е последният ни работен ден преди парламентарната почивка. Както знаете, това изслушване се извършва в контекста на директивата за защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа. Предложението, настоящото предложение на комисията изхожда от първоначалното и е такова. Понякога е трудно да навлезем в подробности в него. Имаме две, два доклада по една и съща директива. Комисията обаче бе пределно ясна. Тя желая да има няколко преразглеждания на приложение трето от директивата за канцерогените и мутагените, защото предстои да бъдат включени допълнителни вещества. Тук сред нас са нашите гости от Бизнес Юрап, от Института на европейските профсъюзи, от научния комитет. За нас наистина е удоволствие да ви приветстваме с добре дошли. Радваме се и на присъствието на комисаря Тайсън. Съвсем накратко за нас е удоволствие сред нас да е и компетентният в този ресор министър на естонското председателство, господин Осеновски. Той ще направи кратко уводно изказване, след което ще ни напусне. Надяваме се, че естонското председателство ще взима бързи и добри решения. Бих искала да благодаря в заключение на всички, които работиха по първия етап от работата ни по директивата. Резултатът е изключително дума, добър и ни кара да се зарадим с боен дух – като същевременно запазим доброто си настроение. От Комисията по заетост очакваме и следващият етап от работата по директивата. Сега ще дам думата на госпожа Тайсън. Моля да ни въведете в Okay, thank you. Благодаря. Госпожо председател. Господин Осиновски, дами и господа депутати, защитата на здравето на работниците е част от е, ангажимента на Европейската комисия за една социална Европа. Аз лично е, поех ангажимента да се боря срещу професионалното заболяване и раковите заболяване. Знаете, че директивата за канцерогените и мутагените беше е, изменена веднъж и сега съвета и комисията взеха решение за повторно изменение в тази директива, така че аз благодаря на госпожа докладчика и всички докладчици в Сянка и естонското председателство, които участват всички в работата по това досие. Днес започваме един нов етап за, за, за спасяване живота на стотици работки и хиляди работници в близките а, години. Mm може да, с, с това предложение могат да се избегнат ракови заболявания за хора, които работят в автомобилостроенето с отработени газове и горива. Това новото предложение ще изисква от поне 20 държави и членки да въведат нови нива на гранични стойности. Нашето желание е да, предложението да бъде амбициозно, но времено да бъде реалистично и а, нови, новите наредби да могат да се изпълняват. Но а, резултати могат да се постигнат само ако се допитаме до изследователите. Също така ни е необходимо и мнението на социалните партньори, синдикатите, трудещите се, работодателите, които най-добре познават работните места и знаят какво може да се направи, за да се защитат работещите. Няма нужда да се предприемат мерки, които на практика не могат да се изпълнат. Колкото в а, второто предложение не са включени отработените газове от а, дизелови двигатели. Знам, че това разочарева много от вас, но смятаме, че мерките в този момент няма да бъдат достатъчно ефективни. Необходими са допълнителни изследвания в областта на газовите двигатели и когато разполагаме с достатъчно доказателства и информация, ще направим необходимите стъпки. Ком... Но нашата работа, работата на комисията няма да спре до тук. Започнахме подготвителна работа по един следващ писък на вещества. Ще е, го представим в началото на 2018 година. Също, също така смятаме, че липотоксичните вещества трябва да се включат. Парламента изрази своите съмнения относно а, тези вещества. Същото въжи и за ендокринните дисруптори. Трябва да пред... направим оценка на рисковете и да вземем необходимите мерки, които наистина ще, ще бъдат защитни мерки за здравето на работниците. Раковите заболявания са трагедия за жертвите и техните семейства. И Надявам се, че ще напреднем по това досие, за да можем в най-скоро време да започнем междуинституционните преговори по него и е, желая много успех на докладчика господин Ролен и всички, които работят под това. Да, сега давам думата на господин министър на Естония господин Истиновски, който е министър на здравеопазването. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. съвета а, а, прие първият вариант за изменение на директивата за канцерогени и мутагени, но както знаете, съгласието по първият пакет беше резултат на компромис и нещата трябва да продължат. На второ място, както каза госпожа комисаря, Комисията в момента работи по един трети пак, пакет. И това е на... И както в нашия дневен ред, така и в вашия. Призовавам ви този, тази тема да продължи да бъде ваш приоритет и днешното изслушване е едно доказателство от това. Разбира се, има различни мнения от тези на изследователите, тези на експертите, но, това, но изслушването на техните мнения ще ни помогне да вземеме правилното решение. Благодаря, че отдавате необходимото внимание на темата и ние в съвета сме готови да започнем преговори по вторият пакет в момента, в който парламента ни предостави тази възможност. Благодаря. Благодаря ви за вашето участие в нашата работа и вероятно ще продължим да се срещаме. А сега кой иска да вземе думата? Господин Ролен, искате ли да кажете нещо? Не. Бих искал първо да изслушам а, нашите експерти и колегите. И след това ще взема думата накрая, за да обобща нашата работа и да кажа какви мерки трябва да предприемем за бъдеще. Uh, um, и така, координаторите, госпожа Макинтай, искате ли да вземете думата? You, благодаря ви. От е, името на ЕКР искам по принцип да е, приветствам тази втора фаза в работата по директивата за канцерогените и мутагените. Пределите, е, в които е поставено предложението на комисията, са резултат от дългогодишен задълбочен труд и основни решения – които се базират на научни доказателства. Трябва да признаем това, понеже понякога ние, лаиците, сме склонни да говорим в интерес на гражданите, а е изключително важно да обърнем внимание на научните доказателства и да се осланяме на тях в максимална степен. ключът а, към успеха на директивата, или може би трябва да кажа директивите, защото говорим не само за една, в голяма степен зависи от а, осъзнаването на необходимостта да намалим смъртните случаи и заболяванията а, в резултат на експозиция на канцерогени и мутагени. Ето защо ни трябват пределни стойности, които да са приложими по места. Боя се, че не бива да прибързваме с решения, които не са подплатени с реални доказателства, така че да изглеждаме налепо в очите на онези, които разбират за какво става дума. Експозицията на канцерогени и мутагени при работа е тема, в която особено внимание трябва да обърнем на прилагането на контрол на работното място и добра практика, за да бъдат защитени работниците от влиянието на вредни вещества. Трябват ни колкото е възможно по-низки стойности и не е задължително те да бъдат заковани в законодателството, защото учените непрекъснато работят – и установяват тези нива. Не бива да прибързваме и да фиксираме в законодателството твърде ниски е, равнища, които реално не могат да бъдат достигнати, а и не се оправдават с научни доказателства. Разбира се, че е добре експозицията да бъде под определените нормативно стойности. Би било чудесно, ако по места може да се падне под определените стойности, но принципа на съразмерност трябва да се прилага. Всички нови предложения за промяна на граничните стойности е, трябва да бъдат предмет на много задълбочено и строго проучване, преди да заменят действащите добавянето на нови вещества в списъка също трябва да мине през същата задълбочена процедура с строги изисквания. Приветствам предложението на комисията задълбочено да се проучи въпроса преди да се стигне до окончателно законодателно решение. Това е нашата позиция по досието. Благодаря. Благодаря. Има ли други членове на комисията, които желаят да се изкажат? Да, заповядайте, госпожо Конева. И... Благодаря, госпожо председател. Много голям брой хора страдат от рак като професионално заболяване. Поради това, че са изложени на въздействието на вредни вещества. За целта ни трябва по-добре да просвещаваме работниците. Трябва по-добре, по-ясно да обясним на хората как да използват лични предпазни средства по време на работа, какви са вредните въздействия. Тук има роля и на синдикатите. Ако няма такава култура, ако менталитетът не се промени, резултатите ще са ужасяващи. Процентът на заболелите от онкологични е, заболявания деца е много голям и това не е случайно през последните 15-20 години в Европа, престанахме да обръщаме внимание на предпазните средства и на другите механизми за защита. Сега берем плодовете от е, това. Благодаря ви. Тъй като сме твърде малко на брой, нямаме и много желаящи да се изкажат. Нека и аз да кажа няколко думи за извършената работа. Виждам, че малко изменен подхода, правят се няколко преразглеждания на една и съща директива, без да се навлиза отново в материя, която вече е актуализирана. Мисля, че е добре да се придържаме към този подход, както докладчика, така и докладчиците в сянка. Имам известни опасения във връзка с веществата, които не са включени във втората група, във втория пакет. Когато работихме през първия етап, бяхме готови с двойно по-дълъг списък за втората фаза. Надявахме се, че и дизеловото гориво ще влезе в него. По един или друг начин това не се случи. През първата фаза комисията не направи конкретно предложение за списък вещества, а естествено за нас е важно да знаем дали и кога те ще бъдат конкретно изброени, за да можем да дадем и своите предложения. На трето място, знам, че за някои вещества, като например формалдехида, има споразумение между партньорите. Трябва да има задължителна гранична стойност за експозицията на формалдехид при работа – Мнозина членове на комисията споделят становището и когато социалните партньори се споразумеят, ние трябва да следваме това споразумение. Но по-скоро трябва да поставя а, последното твърдение във въпросителна форма. Ще го следваме ли? Кога и как ще го следваме? Аз съм сигурна, че в последствие ще има още въпроси към госпожа комисаря. Надявам се да имаме възможност да ги е, зададем в момент, в който не е започнала вакансията на депутатите. И сега ви давам думата, госпожо комисар. Благодаря, госпожо председател. Аз бях член на парламента в миналото, така че знам какво е човек да бъде в залата на последния ден последния работен ден на Европейския парламент. Разбира се, несъмнено ще отговорим на въпросите малко по-късно. На въпросите, които вие ми зададохте до този момент, бих искала най-напред да благодаря на казаното, за казаното. Изключително важно е винаги да се позоваваме на научните становища. Ние се опитваме да защитим целевата си група, в случая работниците на работното им място. За тази цел имаме някои други законодателни актове, но този специално е предназначен за тях, за работниците на работното им място, така че ще трябва добре да го изготвим. Правим каквото можем Обещавам ви, а знаете, че аз държа на обещанията си, това досие е, обещавам да стане приоритетно за нас. В съобщението, с което излязахме, заявихме, че ще продължим със следващите етапи за канцерогенните вещества. Сега сме на втория етап. В уводните си думи заявих, че е, предвиждаме и трети етап – както и четвърти. Нямаме все още конкретни предложения за всяко едно вещество, упоменато в списъка, представени от социалните партньори преди години. Това обаче не означава, че не работим не излизането с предложение за всяко едно вещество не означава, че стоим с кръстени ръце. Смятам, че е добре да действаме поетапно, а не просто да чакаме, докато получим и последната информация, от която се нуждаем, за да излезем с предложение. Ако постъпим по този начин, няма да ви представим предложение преди края на 2018 година. Така че смятам, че този подход на работа е по-добър и ще ни позволи да действаме по-бързо, отколкото ако следваме други процедури. Наказаното от госпожа Кунева бих искала да кажа, че да, действително трябва да защитим работниците. Ако сте прочели съобщението ни от преди няколко месеца, ще видите, че ние всъщност обръщаме поглед към реалността. Желаем да видим какво се случва там на място. Говорила съм с много хора, представители на работниците, организации, работодатели, ръководители на МСП. И стана ясно, че законодателството за канцерогените трябва да се промени. Но това трябва да бъде последвано от конкретното прилагане на законодателния акт. Ето защо изискваме от нашите агенции, по-специално от агенцията в Билбао, да изработи насоки, за да може най-вече малките предприемачи да спазват законодателството, да правят оценка на риска, защото закрилата от канцерогени е свързана най-вече с полагане на усилия от страна на работодателя да защити работниците си, като евентуално замени веществата, с които се борави. Ако не се предприемат стъпки, така се стига и до граничните стоености на експозиция. Но е важно да променим менталитета. Ето защо смятам, че много от предприемачите са готови да го направят – би било добре, ако те имат нашата подкрепа. А тези, които все още не са готови да го направят, ще бъдат стимулирани чрез спазването на законодателството, което ще приемем. законодателно предложение, законодателен акт, негово конкретно прилагане, насоки от страна на агенцията – са методи, които ще ни помогнат да подобрим нещата допълнително. На госпожа Увскок бих искала да кажа, че вие сте със законодател. Ние правим предложение, законодателно такова, след това вие и съвета работите по него. Не може да включим всичко, което сте очаквали в втория етап на работата ни. Но или трябваше да отложим вторият етап, или пък да преминем и през него с съответните вещества, да започнем да работим по тях, докато получим съответните научни становища и оценки, за да видим какви са последствията от останалите е, химични вещества. Това съвсем не е последното ни предложение. Както казах, в момента изготвяме третото и ще излезем и с четвърто. Обещавам ви, че третото ще излезе към януари 2018 година. А за четвъртото все още нямаме списък с вещества, които желаем да включим. Така че е, все още може да ни дадете вашите идеи. Благодаря ви. Звучи чудесно. Трето предложение, че и четвърто. Очакваме ги с нетърпение. Някой желая ли да зададе въпрос? Не? Да? Заповядайте. Дякую, е, пани Przewodnicząca. Myślę, że ponieważ jeszcze dużo jest, trochę czasu zostało nam, to skorzystam z okazji. Благодаря, госпожо председател. Доколкото разбирам, разполагаме с още време. И аз бих искал да благодаря на нашите гости за това, че са сред нас, за да обсъдим тези опасни вещества превенцията винаги е била по-добра от лечението. Нечестно е хората да се разболяват само защото ходят на работа, така че с основание обсъждаме темата. Няколко въпроса бих искал да задам. Да вземем примера с бременна жена. Какви са според вас специфичните изисквания за работата на бременната жена, която очаква дете? Работата с канцерогени и мутагени може да се отрази пагубно на зараждащия се живот. На второ място, хората с увреждания на работното им място. Нуждаем ли се от конкретна регулаторна рамка, за да защитим и тях? Не просто да им даваме някои привилегии. Имам предвид да се дадат гаранции за тези хора, че те ще бъдат защитени от канцерогени и мутагени. На следващо място по-широко обхватния проблем с професионалните заболявания, които се дължат на канцерогени и мутагени. Тези канцерогени и мутагени могат ли да се отразят и на други категории хора? Мадам Мадам Тайсон, Благодаря ви. Бременните жени, хората с увреждания. Необходими ли са специфични правила? Имаме нужда от подход, който всъщност да защитава всички. Работодателят е, е отговорен за защитата на работещите, независимо дали става дума за бремени или не. Аз имам идейно, но не знам необходими ли са ни абсолютно специфични правила. А, просто трябва да се допитаме до експертите. Аз, аз лично мога да кажа моето мнение, но не, това е важно в момента. Колкото до хората с увреждания, използвам случая да приканя парламента да ускори работата по доклада за закона за достъпността, който ще даде възможност на хората с увреждания да имат по-добър достъп до работа, да бъдат автономни. Повече от година вече се работи по този доклад и за да се обръщам и към вас, госпожо председател, да стимулирате е, колегите от ИМКО да работят по-бързо по, това, е, по тази нормативна уредба, тъй като е необходимо за хората с увреждания тези е, мерки да бъдат предприяти колкото се може по-бързо възможно, може би, и, необходимо е да имаме такива правила, но за сега просто не мога да ви отговоря конкретно. А сега ще, ще преминем към нашите експерти. Ще им дам думата господин Хартвик, който ще говори за а, граничните стойности, госпожа Шнайдер Лорон Фогъл от Европейските профсъюзи и Ребека Смит от Бизнес Europe. Всеки от вас ще може да вземе думата за няколко минути. Може би да започнем с госпожа Хартик. Well, thank you very much. Also... Благодаря. Благодаря за това, че ме поканихте на вашият е, на вашето изследване. Научния комитет е, ние бихме искали да предоставиме научна експертиза относно канцерогените. Това, което се опитваме да направим е да направим разлика между карциногените а, спрямо а, ниското, по низкото равнище на, експозия, на експозиция. През последните 20-30 години експозициите са намаляли, така че ние правиме разграничение между различните карциногени, същевременно временно анализ на данните, с които разполагаме. След оценка на различните данни, ще можем да излеземе с предложение за а, стойности на експозиция на работното място или а, а, едно изразено в а, цифри ниво на риска или нито едното, нито другото, просто защото не, не сме разполагали с достатъчно данни на от работните места. Виждате тук на този график имаме, разполагаме с данни от опити с, животни или данни от експозиции от миналото и линеарното взаимоотношение между експозицията на ниски стойности и липса на реакция от страна на ДНК, тъй като реакция може да се получи само при експозиция на по-високи равнища. Червена, червената ли крива на графика. Разбира се, всичко зависи от е, подхода към данните, а при липса на данни ние просто извършваме предположения. Опитваме се да, да разпределиме карциногените в две групи генотоксични и негенотоксични. При генотоксичните дори при ниски равнища на експозиция сме свидетели на реакция на ДНК-то. Така че, ако разполагаме с необходимите данни, извършваме оценка на въздействието. В, в противен случай просто казваме, не разполагаме с данни, т.е. експозицията трябва да бъде колкото се може по-малка. И от друга страна, карциногените, които нямат генотоксично действие. В случая с тези канцероген, канцерогени е възможно да се определи граничен прак и съответно да предложиме а, гранични стойности на експо, експозиция. Значи, от едната страна генотоксичните канцерогенни вещества, групата, за които не сме съвсем сигурни и които е, разглеждаме по-близо като група, която се доближава до характеристиките на група А и група С за негенотоксичните канцерогени вещества, за които можем да предложим гранични стойности. При генотоксичните канцерогени от група А и Б не можем да определиме гранични стойности на експозиция на работните ното място. Ако разполагаме с необходимите данни, можем да извършиме оценка на риска на основата на линейна, линейен екстраполационен модел. Но при всички случаи разглеждаме биологическите и епитологически характеристика и взимаме предвид също така данните от опити с животни, както и всички данни, които можем да до които имаме достъп в нужната литература. Искам да ви дам два примера. Хром 6, който е карциноген и са правени опити и с хора, и с... И, за, кои, за което имаме данни и при хора, и при животни. и който класифицираме в група А. и а, оценката на риска се извършва по модела за линейна екстраполация и за опасността от а, заболяване на рак на белия дроб. Също така имаме примери с никел и кадми, които не са пряко генотоксични. Можеме да предвидиме гранични стойности. при ниско равнище на екс, екс, експозиция има опасност от токсични ефекти и праговете, които предлагаме, имат за цел да защитат работещите и от включително и от токсичността. Нашата цел е след тези изследвания да дадеме най-целесообразният съвет относно спазване равнище на защита на работното място. Сега давам думата на госпожа Елке Шнайдер от Европейската агенция за... Thank you. Uh, uh, благодаря, уважаеми членове на парламентарния комитет. Благодаря ви за поканата отново от името на агенцията да дойде и да представя нашата позиция. към а, научната гледна точка за експозицията при работа, бих искала да добавя и гледната точка, която се основава на здравословните и безопасни условия на труд. I won't read out all the figures that тук виждате доста данни, не за пръв път виждате част от тях. Основно две послания имам тук. Може би сте е, чули, че 4 до 8% от а, професионалните окологични заболявания се дължат на експозиция на канцерогени и мутагени, но това е осреднена а, стойност в а, някои случаи при специфични вещества много по-голям е процентът. И още нещо искам да кажа – непрекъснато а, се установяват нови канцерогени и мутагени в хода на научните е, изследвания, както и при установяването на професионални заболявания и тяхното проучване. Най-характерният пример е азбестът. И още нещо. Работниците е, често са изложени на няколко канцерогена едновременно. И тогава имаме комбинирано въздействие. Първата група са механици, техници, заварчици, всички, които работят в автомобилостроенето. Те са изложени на няколко канцерогена едновременно, на отработени газове, газове на изпарения от Заварачните е, устройства е, в други случаи, като например в фризьорските залони, може да има канцерогенни е, бои. При оценката на въздействието и оценката на ползите от превентивната работа, чухме от преждеговорившата, че канцерогените обичайно имат въздействие в няколко посоки. Примерно, развива се свръхчувствителност. Тук а, съм посочила няколко а, вещества, като, а, например, дървесина на прах, която може да доведе до свръхчувствителност и ринит. Има някои други, които са токсични по всички канали, а, е, примерно при поглъщане, при вдишване или чрез проникване през е, кожата. Някои от тях са токсични, а, е, други а, водят а, до раздразнение, а, до а, сънливост, а, до световъртеж, което може да доведе и до трудова злополука. като оставим на страни етичните съображения, които са безспорни, ползата от осведомеността за използването на тези вещества може да доведе до намаляване на професионалните окологични заболявания защото свръхчувствителността, която се развива, може да се запази като състояние и да доведе до необходимост човека да напусне работа, да загуби работата си. Затова економическите ползи са много по-големи, отколкото изглежда на пръв поглед, когато преценяваме само заболяването. Искам да ви представя две от нашите публикации. Първото е едно проучване сред държавите членки за това как прилагат граничните стойности за експозиция на канцерогени при работа и прилагането на методите за определяне на експозицията, както и националната политика в тази връзка. Ето ви обобщените резултати от втория доклад. Някои от констатациите ни са следните. В оценките на въздействието проличава, че сектора на услугите много рядко е обхванат от анализа. Уязвимите работници може да са изложени на такива вещества, това да е известно, но експозицията се подценява и данните са занижени когато се преценяват последиците. Друга констатация от научното ни изследване е, че много а, ограничени а, с стратегиите, които се прилагат на работното място за всички тези групи работници. Ето някои от резултатите от а, доклада. Искам да подчертая значението на вещества, които се създават в процеса на производство. Полицикличните ароматни въглеводороди, например, са съединения, които често се появяват в смеси, в процеса на горене и не може да се предвиди каква точно ще е сместа, не може да се изолира кой е, е, е водещият полицикличен ароматен въглеводород, за да бъде включен той в списъка. В зависимост от начина по който протича е, процеса на горене, съотношението може да е различно. Има изследвания в Австралия и в Канада, които показват, че земеделските стопани, готвачите, кухненските работници, пожарникарите – или здравните работници, най-общо казано, също могат да бъдат изложени на а, вредни въздействия. При а, технологиите с лазерно а, рязане а, се а, отделя дим, който е богат на полициклични въглеводороди и за това в а, предприятията, които прилагат технологии с лазерно рязане, трябва да има повече превентивни средства, въпреки че това не се наблюдава все още на практика. За полицикличните ароматни въглеводороди трябва да се работи за превенция, особено да не се допуска контакт на тези вещества с кожата, защото а, това е просто много ефикасен метод за превенция. Още една констатация а, от а, оценката. Тук са посочени различни уязвими групи, и начина по който те са отразени в събирането на данни. Както вече казах, е, сектора на услугите не е добре застъпен. Същото се отнася и до младите работници. Младите работници е, най-често работят на временни, сезонни договори. Е, възлагат им се прости изпълнителски задачи по поддръжката – Възлагат им се неквалифицирани е, задачи и за това те не са достатъчно е, включени в изследванията същевременно. Нашите изследвания именно, показват, че именно поради тези причини тяхната експозиция на канцерогени може да е по-голяма. И то е, да има комбинирана експозиция на няколко канцерогена и тя да е по-голяма при младите работници, отколкото средно за работниците на съответното място – младите работници са подложени на тази експозиция за по-продължително време от останалите, чираците, помощник, фризьорите също са изложени на по-голямо въздействие, но нямаме достатъчно данни да направим оценка. За целите на превенцията обаче не бива да забравяме този контингент – и сега втория доклад. Докладът а, за а, граничните стойности за експозиция при работа в държавите членки. Някои от данните са от изминали периоди и те не са актуални в момента, но общите констатации са важни. Първо, в държавите членки има разнобой по отношение на граничните стойности на експозицията. Много държави членки заявяват, че са възприели гранични стойности, които вече са били установени в друга държава членка. Трудностите, с които се сблъскват са липса на национални данни за експозицията, липса на токсикологични данни, както и проблеми в постигането на консенсус. Това показва как, каква е необходимостта от определяне на гранична стойност за експозицията на европейско равнище. В заключение искам да кажа няколко думи за дейността ни по днешната тема. Първо, предварителното проучване за технико-економическа обосновка на предложението с изследване на рисковите фактори за онкологични заболявания при работа. Вероятно ще можем да заимстваме част от методиката, която се прилага в Австралия със съответните е, адаптации, е, за да може да се прилага на европейско равнище. Със сигурност ни трябват по-добри данни, за да е ясно колко са работниците, които са изложени на това въздействие и какви групи работници е, са изложени на тях. Втората насока за дейност е кампаниите за информация за безопасността и здравословните условия на труд. Необходимо е информиране за опасността от експозицията на канцерогени. Може да се каже, че днешната ни среща е част от тази информационна дейност Особено внимание трябва да се обърне на специфичните рискове и специфичните контингенти, защото те са физиологично по-податливи или защото условията на труд са такива, че експозицията е по-голяма. Тук трябва да обърнем внимание и на равенството между мъжете и жените – Работничките като цяло се нуждаят от специално внимание, защото те са помощнички в кухнята, готвачки. Много рядко до тях достига информацията за необходимостта от превенция, редовно проветряване, недопускане на контакт с кожата на някои вещества и така нататък. Бих искала да кажа няколко думи и за пътната карта за канцерогените по време на холандското председателство беше подета тази инициатива да се разработи е, такава пътна карта. Е, работата на Нидерландия беше поета по-нататък от е, Австрия, за да бъде изготвена тази карта и да бъде разработен един информационен е, документ. В края на годината ще има голямо изложение на нашата агенция. На него ще може да се обменя опит и практика. Държавите членки ще представят своите национални кампании за профилактика, за намаляване на експозицията на канцерогени. Нидерландия ще е, представи своята програма за замяна на канцерогените с альтернативни вещества. Има и насоки, разработени конкретно за силикатните материали и опасността от експозицията на тях. По повод на Световния ден на онкологичните заболявания тази година направихме една публикация. На 5 октомври ще организираме семинар с заинтересованите страни. Поканена е групата евродепутати за борба с рака. Ще обсъждаме с бизнеса различни казуси и различни схеми за подкрепа. В заключение искам да ви благодаря за вниманието. Благодаря. Сега Давам думата на господин Фогел, старши изследовател в е, Института на Европейските профсъюзи. Моля ви, имайте преди, че разполагате с максимум 10 минути. Bonjour, donc je vais euh, m'exprimer au nom de la... Добър ден, ще говоря от името на Европейската конфедерация на профсъюзите. Първото нещо, което бих искал да посоча, е, че компромиса, който се постигна по първото досие е голяма крачка напред към по-добрата закрила на работниците от раковите заболявания на работното място. И ние играхме важна роля в постигането на този резултат, тъй като Както знаете, 85% от европейските депутати подкрепиха нашите изменения и те бяха в основата на компромиса. Желанието на Европейския парламент е, да приеме амбициозно законодателство, за да защити работниците, се превърна в конкретен положителен резултат. Надяваме се, че за второто досие, за третото досие, ще сме свидетели на същите резултати. Няма да ви излагам цялата презентация, която бях предвидил, ще я съкратя. Първо бих искала да кажа, че е важно да се замислим над следното. Когато приемаме законодателство за закрила на работниците от и защитата им от ракови заболявания, е важно да се придържаме към изискванията на договора. А договора постановява, че трябва да се осигури високо ниво на здравеопазване, което да се отчита във всички политики на Европейския съюз. По отношение на защитата на работниците от канцерогените е важно да избягваме двойния стандарт. Това означава да избягваме, когато става дума за работници, да приемаме, да ги излагаме на по-високи рискове, отколкото приемливите такива в други области на законодателството, като например в случаите, в които говорим за безопасност на храните, пускането на пазара на химически вещества и така нататък. Това е изключително важен политически критерий. Важно е да се осигури едно и също високо равнище на защита, както в специфичните законодателни актове по отношение на здравето на работниците, така и по отношение на останалите законодателни актове в други сфери. Сега по конкретното предложение, представено от комисията или така наречения втори етап за преразглеждането на директивата. Предлагаме една поредица от изменения. Те са свързани с приложение първо и приложение трето от директивата. Каква е ролята на първото приложение? първото приложение има списък с процедури, които могат да изложат работниците на канцерогенен риск. Когато се говори за процедури, всъщност не се говори за химични вещества, които се намират на пазара, а за цяла поредица от промишлени процедури, които могат в даден момент да доведат до опасно излагане на работниците на вещества, които да причинят раково заболяване. Затова трябва да се разгледа приложното поле на директивата. За веществата. Ако класифицирахме веществата като канцерогенни, те ще автоматично да влязат в приложното поле на директивата. Но ако дадено вещество все още не е а, включено в списъка, но отговаря на изискванията, също автоматично влиза в приложеното поле на директивата. Но за процедури, когато говорим за процедури, от тук нататък вече нищо не може да се включи в приложението на директивата. Ние имаме нужда от приложение първо. Приложение първо трябва да обхваща по-голямата част от ситуациите, които възникват на работното място. Ето защо приканваме Европейската комисия да използва а, поредицата от документи, които съществуват в това отношение, списъка на холандските власти, от по-специално научният институт на Холандия. Той изготви специален списък с подобни процедури. Вземете предвид и списъка, изготвен от профсъюзите. Сравнете тези два списъка и ще видите, че те в голяма степен се припокриват. Тоест, включили сме едни и същи процедури в двата списъка. Целта е да се включат по-голяма част от случаите, в които работниците се излагат на такива рискове. Затова предлагаме в приложение първо да се включат емисиите от дизелови двигатели. Много от работниците в Европа днес са изложени на подобни емисии. Пръхта и изпаренията при производството на гуми също трябва да бъдат включени, което означава, че приложното поле на директивата трябва да обхване и други случаи, в които е, има излагане на полициклични ароматни въглеводороди. Но да се спра по-специално на емисиите от дизеловите двигатели. Защо смятам, че тези емисии трябва да се включат в приложение първо на директивата. Ами най-напред, защото те причиняват ракови заболявания. Достатъчни са научните становища в това отношение. Броят на работниците, които се излагат на подобни емисии е значителен, което означава, че е наложително тези емисии да бъдат включени в приложението. Ако вземем предвид и данните на комисията в оценката на въздействието, ще видим, че 230 000 смъртни случаи годишно могат да бъдат избегнати в Европа, което ни показва, че залогът е голям. Преди няколко години Европейската комисия предвиждаше нещо в това отношение, но за съжаление виждаме сега, че в втория етап от преразглеждането на директивата вие не предлагате те да бъдат включени в приложението, което показва, че лобитата са си свършили работата. Те са а, внесли съмнение по въпроса и са противопоставили старите двигатели с новите. Този критерий не е релевантен в директивата за канцерогените. Директивата не се отнася до работното оборудване, а до експозицията. Така че това разграничение между стари и нови двигатели въобще не е релевантно в случая. На следващо място доклада от 2016 година на Корпоративната европейска обсерватория – излиза с едно описание на работното място, което напълно се различава от това, което вие правите. Дизелов двигател, който се използва, и емисиите от него са били изпитани на плъхове, но проучването не е било проведено надлежно, което означава, че този доклад изобщо не може да бъде използван в контекста на защитата на работниците. Това е просто проучване, което се отнася до моторните двигатели, които отговарят на най-новите стандарти в автомобилостроенето. По приложение трето. Наистина трябва да помислим за критериите, на които въвеждаме, когато говорим за гранични стойности. Според нас критериите трябва да бъдат следните. Те трябва да обхващат по-голямата част от реалната експозиция на мъжете и на жените. И поставям акцента върху това. Ако вземем предвид този критерий, т.е. да се проверяват експозициите и на жените, това би означавало да се въведат гранични стойности за цитостатиците, защото ако ги включим, ще обхванем голям брой жени. Целта е да намалим сегашните стойности. Стойностите, които предлагаме, трябва да бъдат занижени в сравнение с тези, които се прилагат в момента. Стойностите трябва да почиват на добрите практики. Много европейски държави на национално равнище определят определени гранични стойности. защото не се възползваме от а, техният опит и да определим стандарти на европейско равнище? Нека да сравним тези стойности с тези, които се прилагат в други законодателни актове на ЕС, например РИЧ. Ако вземем предвид стойностите, които са разписани там, това означава, че е, ще внесем голямо подобрение при определянето на граничните стойности тук. Относно остатъчния риск. Ако едно вещество е високо рисково, а друго вещество не, то тогава нивото на защита като цяло ще бъде занижено. Нека по прозрачен метод да определяме стойностите. Затова и подкрепяме искането на Европейския парламент, който иска в приложение трето да има нова колона, в която да се посочва остатъчния риск за всяка гранична стойност, определена в общностното законодателство. Относно второто ви предложение, ние имаме пет предложения, на които няма да се спирам в подробности, но ако желаете, ще ви ги предоставя. Нашите предложения се отнасят до три вещества, за които Европейската комисия не е въвела гранични стойности. Формалдехида, например, от една страна, и още две вещества, за които предлагаме граничните стойности да бъдат занижени. Трихлориетилен. Вие предлагате 55 мг на кубичен метър докато в РИЧ виждаме, че по-голямата част от предприятията, които използват трихлориетилен, са в границите между 3 и 5 мг, което означава, че стойностите, при които тези стойности са много по-низки от тези разписани в приложение трето. Не разглеждам в подробности всички изменения, които предлагаме. Сигурен съм, че това ще бъде направено през следващите няколко месеци в съвместната ни работа с докладчиците, докладчиците в сянка на Европейския парламент. Просто исках да ви посоча критериите, на базата на които ние излизаме с конкретни предложения. Благодаря. You, to... Благодаря, господин Фогъл. Ребека Смис, старши съветник към Бизнес Юрп. Благодаря. Благодаря за това, че ме поканихте. Ние с а, а, слушахме с много внимание вижданията на всички заинтересовани страни. След първото изменение и сега второто. Като представители на работодателите, ние подкрепяме предложението на комисията и по първата партида, и по втората партида измененията за, а, на директивата, са да се включат всички от тези вещества, които трябва да бъдат включени. Предложението на комисията а, стъпва на мнението на консултативния комитет, консултативната комисия и на основа на а, консенсус, постигнат между социалните партньори и данни от научни изследвания. Различ, различни мнения бяха, разбира се, изложени, но важното е да се знае, че ние работихме заедно и постигнахме едно споразумение относно граничните стойности. Разбира се, не всички вещества бяха включени в втората партида. Профсъюзите току-що казаха, че биха желали повече вещества да бъдат включени, но смятаме, че избраните от комисията вещества са в момента най- тези, които непременно трябваше да бъдат е, включени като включените вещества са класифицирани като канцерожени. канцерогени. Бих искал също така да подчертая, че що се отнася до прилагането на директивата и спазването на граничните стойни от страна на работодателите, че тези стойности могат да бъдат измерени, съществуват необходимите критерии и също така трета партида в момента се разглежда, обсъжда и вероятно и четвърта. Така че бихме призовали комисията, съвета и всички от тези, които работят по това досие, да се съобразят с а, мнението на всички, с това, че сме постигнали а, консенсус. Предложението е амбициозно от наша гледна точка. И е важно също така да се подчертае, че в директивата не само са залегнали граничните стойности, но включително са разписани и мерките, които трябва да се предприемат от съответните работодатели за защита на работниците. Нека не Нека не забравяме, че а, законодателството задължава работодателите да а, прилагат цялостен пакет от мерка за защити, много повече от тези, които са залегнали в директивата. Естествено, из, известни а, фирми, предприятия изпитват известни трудности да се съобразяват с изискванията на директивата. От друга страна, а, синдикатите искат тези а, критерии да бъдат завишени и точно за това а, приветстваме постигнатият консенсус и баланс. И се надяваме, че в по-нататъчната работа подобен баланс ще бъде също постигнат. Радваме се, че съвета и парламента са постигнали компромис по първата партида. И ние смятаме, че постигнатият компромис е удовлетворителен за всички. Необходимо беше време, за да се постигне, но... Но... Ние така се тревожихме, че може би нямаше да може да бъде постигнат консенсус, тъй като а, изразените мнения бяха доста разнородни, но се радваме, че е постигнато а, споразумение по първата партия и се надяваме, че това ще стане колкото се може по-бързо и що се отнася до втората а, партида бяха бе повдигнат и проблема свързан с токсините и вероятно този проблем ще бъде по-подробно разглеждан при преговорите по втората и третата партида и и ние също така обсъждаме този проблем с нашите е, членове и от за да отчетеме промените настъпили през последните години и също така да кажа няколко думи за консултативният комитет. Беше, бяха отправени критики към начина на работа на този е, комитет. Някои твърдат, че нещата не напредват достатъчно бързо, но трябва да кажа, че в е, последно време имаше ускоряване на работа. Разполагаме сега с е, а, необходимите препоръки и мога да кажа, че колегите наистина правят всичко възможно, за да излезат с препаръки по вещества, които са, за които вземането на решение е спешно и считаме, че а, това, че в консултативния комитет се вземат предвид и участват всички заинтересовани страни е от огромно а, значение и бихме искали и наистина отчитаме а, много ефективна работа. Колкото до емисиите от е, отработени газове и е, газ, дизловите двигатели. Съгласни сме с е, предложението на комисията да не се включват тези вещества в директивата. Много е важно първо да видиме дали всички вещества, които са включени в партидите и в е, е директивата се прилагат е, и мерките по тях се прилагат наистина ефективно. Не сме съгласни с е, това, че сравнението между ново и старо поколение дизлови двигатели е а, е, нерелевантно. Просто не трябва да забравяме, че технологията непрекъснато напредва и това а, е, също се отразява на равнищата на експозиция на работещите. А в момента не разполагаме и с една с един стандарт за измерване на експозицията. И ние като работодатели сме заинтересовани взетите одобрените нормативна уредба да може да се прилага наистина ефективно. Колкото до емисиите, експозицията на е, емисии. Съвсем един практически пример, когато стока се изпраща в, от едно предприятие в друго с камион и експозицията на работещите в втората фирма, които са на а, жертва на отработени газове от фирмата доставчик. Благодаря, казва председателката. Беше важно да чуеме гледните точки на социалните партньори, тъй като това е от огромно значение за нас като хора, които взимаме е, решения. Беше важно също така да чуеме и гледната точка на изследователите. за да може нашето решение да почива наистина на факти и доказателства. Благодаря ви за вашите презентации. И да, Ребека, вие казахте, че когато искаме да работиме бързо, успяваме да го постигнем. Това въжи както за социалните партньори, така и за политиците. А сега давам думата на господин Рулен, който ще подготви доклад по втората партида канцерогенни. Рулен, имате думата. И аз бих искал да благодаря на всички онези, които взеха думата и тяхните презентации ще ни помогнат да напреднем по това досие. Също така приветствам и инициативата на комисията. В продължение на 10 години нищо не бе направено, а в момента сме свидетели на една нова динамика, която има за цел хармонизиране на критериите и, и увеличаване равнището на защита на работещите си. Ние всъщност се нуждаеме от едно непрекъснато преразглеждане на нормативната уредба, тъй като самите вещества се променят със всеки изминат ден, така че работата по първата партида трябва да продължава непрекъснато. Смятам, че трябва да бъдем много амбициозни, що се отнася до защитата на работещите се и второ а, да а, вземаме мерки и решения, които наистина могат да се изразят в конкретни резултати на място. И също така да изслушваме представителите на фирмите, на трудещ, на работниците, на всички заинтересовани страни, включително и на изследователите, тъй като а, ние като политици не винаги познаваме а, в подробност а, досието във всичките му аспекти, така че имаме нужда от вашата помощ. Мисля, че благодарение на теб, която, тъй като ти работеше по първата, по първата партида, напреднахме и се надявам, че ще можем да продължиме нашето сътрудничество Аз ще отделя необходимото време на всички заинтересовани страни, за да изслушам тяхните е, гледни точки. Ще взема предвид е, спецификите на различните фирми, малки или големи, не защото искам да има различни критерии, но за да отчета спецификите на едните и на другите. И надявам се, че ще свършим добра работа. Разчитам на помощта на колегите. Те не са много многобройни, но аз разбирам това и няма да правя коментари като председателят на една комисия в Страсбург. Благодаря ви и ви пожелавам приятна почивка, за да наберем сили и да работим усърдно по това досие. Благодаря. И преди да приключим, нека да чуем господин Олсон от Европейската комисия, от Ресорната генерална дирекция. Да, благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще се изкажа, но не мога да не поздравя вас, господин Ролан, всички останали членове на парламента, които работиха успешно в първата фаза и за успешното и приключване. Благодаря ви също и, че организирахте това изслушване Днес ораторите бяха от различни е, места, от Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд, от научния комитет е, по експозицията, е, от профсъюзите, от работодателите. Беше много интересно и полезно да се чуят гледните им точки, защото е извършена много работа и тя беше представено от името на комисията. Пожелавам успех на господин Ролан по новото досие. Говорим и за трета, и за четвърта вълна или партида. Но както и вие казахте, господин Ролан, процесът ще бъде непрекъснат, ще се застъпва една вълна с следващата и това трябва да бъде от ценено в нашата работна програма. Говорим за партиди, но партидата е нещо обособено, крайно. По-добре е да говорим за вълна и за постъпателен процес. Бях малко натъжен от бележката, че се лобира от името на комисаря Тисен и е, от името на нашата дирекция Категорично отричам подобни твърдения, които чухме от синдикатите. Благодаря. Благодаря и сега графикът, проекто доклада за а, втората фаза ще бъде готов на 17 октомври, ще се разгледа на 9 октомври. Краен срок е за внасяне на изменения 14 ноември и след това ще гласуваме в парламентарната комисия през януари 2018. Благодаря и весела вакансия!